Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Приемаме положително предложението за неотложна резолюция на парламента за доктор Амин Меки Медани, председател на Сдружение за правата на човека, както беше напомнено по време на дебата. През декември 2014 година господин е, Медани беше арестуван е, вследствие на неговото присъединяване към Судан Кол. Той е представител на групите на гражданското общество в е, Судан. Той е ръководител на основните опозиционни партии. Господин Медани е за нас човек, който се бори храбро като адвокат и активист на гражданското общество. Той се бори за защита на правата на човека в Судан и на международно ниво. През 2013 година делегацията на Европейския съюз му даде наградата за правата на човека. Ние призоваваме правителството на Судан да, го, да освободи него и другите политически затворници. Ръководителя на делегацията на Европейския съюз в Хартун, който поддържа връзки с близките му, обсъжда тези въпроси Задържането на господин Медани противоречи на Конституцията на Судан. Това е и грубо нарушаване на правата на изразяването. Нарушение, което е в конфликт с принципите на националния диалог, обявени от правителството в началото на 2014 година. Очевидно е, че е необходим публичен диабат по политическата ситуация в страната. Това не може да стане, ако няма свобода на изразяване и докато не бъдат сложени оръжия. Министрите на външните работи на Европейския съюз през 20... тази година потвърдиха това. Ситуацията с правата на човека в Судан е много тревожна. Произволни арести, малтретиране на политическите активисти и на правозащитниците и на журналистите. Това създава напрежение има много случаи на, на цензура, на контрол и всичко това причинява травми. Има произволни бомбардировки, нападения срещу жени и деца. Всичко това абсолютно безнаказано. Призоваваме да се сложи край на тези конфликти и според нас е тревожно, че а, усилията за, мирен, за мирни преговори бяха прекратени без никакъв изход. Искам да ви уверя, че правата на човека и мира ще бъдат наш основен приоритет във всички контакти с суданските власти. Господин председател, благодаря ви за вниманието. Използвам възможността от името на италианското председателство да ви пожелая весели празници и всичко най-добро. Благодаря ви. Muchas gracias, señor de la Vedova. Благодаря ви много. Бих искал да благодаря също така за високата степен на ангажираност на италианското председателство.